че искам да призова държавите членки да се ангажират да предоставят тези таблици на съответствието, тъй като те са много важно средство за наблюдение на европейското законодателство. Благодаря на колегите, благодаря ви господин комисар. Край на дебата, гласуването е утре. Следваща точка в дневния ред. Въпрос към комисията за безопасността на играчките. Докладчика отново е госпожа Вайскербер. Заповядайте. miteinander sprechen zu dürfen. Jetzt zu der Verabschiedung der Spielzeugrichtlinie. Wir hatten bei dieser И така сега по директивата за играчките. Когато приехме директивата, имахме една цел. Искахме да направим играчките по-безопасни в нашите деца. Децата растат и те са много чувствителни към вредни вещества и химични вещества. Ние взехме предвид най-последните научни дейност, данни тогава, както и европейските стандарти и заложихме много строги стандарти. Разбира се, Коледа наближава и тази тема отново присъства в нашия дневен ред. За мен като майка е много важно да имаме най-строги възможни стандарти. Именно за това аз се присъединих към инициативата за този дебат. Имаме доклад, в който се казва, че според най-новите научни изследвания нашите правила не са а, много строги. А, граничните стойности могат да се променят а, ретроактивно с обратна сила. А, искаме. А, ни отправихме такъв призив до вашия предшественик, господин Таяни, и бихме желали комисията да вземе предвид нашите предложения и да ни съобщи, че граничните стойности за някои тежки метали ще бъдат намалени. Ние искаме да се разгледат всички опасни вещества и да се проверят граничните стойности, не само тежките медали, трябва да се разгледат неодавнашните констатации за а, а, с вещества, които имат вредна а, висока стойност на ПХ фактора. Ние всъщност не говорим за здравето на нашите деца. Благодаря ви много. Госпожа Гебрхарт има думата. Благодаря, господин председател. Всяка година минаваме отново през този дебат за за сигурността на играчките и стигаме на същото заключение, че още има какво да се прави. В момента говориме също и за е, канцерогени, матогени и токсични за възпроизводството вещества, които са много опасни за децата, защото те засягат и здравето им, а застрашават и живота понякога. Ние сме длъжни тези гранични стойности да бъдат е, актуализирани. И много се радваме, че комисията стигна до този момент и се надяваме, че това ще се случи. Смятам, че проблема не е само в тези вещества. Проблема е и в надзора над пазара. И тук основни отговорности имат страните членки. Т.е. те трябва да направят така, че да се продават само играчки, които напълно съответстват с стандартите за безопасност на европейско ниво. Но, за съжаление, това не се случва винаги. Така че трябва да търсим подобрение и в това отношение. И трето, етикирането на играчките. Много хора считат, че съществуващата система е объркваща. Знакът CE е считат, че това е знак за безопасност, но, но не е така. Така че дошло е време, господин комисар, Европейската комисия да обмисли сериозно как можем да имаме един европейски етикет за сигурност, на който потребителите да могат да разчитат. И да има независим орган, който да наблюдава, за да няма извеждане на пазара на опасни играчки, които да застрашават здравето на нашите деца. До сега не сме успели да се справим и е време да поправим грешката си. Господин Бушчой, колеги, господин комисар, безопасността на играчките е важна тема. Не само защото в момента се продават значителен брой играчки по това време на годината. Трябва да направим така, че ние защитаваме интересите на потребителя и опазваме нашите деца. Директива 48 от 2009 има за цел играчките, които се продават в Съюза, да отговарят на най-високите стандарти, особено по отношение на химикалите. Мерките за наблюдение на пазара бяха засилени. Документите, които трябва да съхраняват производителите и вносителите, включват подробно описание на дизайна на играчката, специалните компоненти и вещества, използвани в играчката и анализ на опасностите, които крие играчката. След прочитането на научното становище на Комисията по здравеопазване и околна среда, възникват притеснения, свързани с химикалите в играчките. Казва се, че метод за измерване на химикалите не е надежден. Ето защо искаме пояснение за метода на измерване на химическите вещества в играчките. Децата на възраст по 3 години са най-уязвимите, затова и играчките за тях трябва да са обект на отделни тестове. В последния доклад на РАПЕСК се подчертават и проблемите, свързани с наблюдението на пазара на някои играчки. На пазара продължават да влизат играчки, които представляват сериозна опасност за най-уязвимите потребители. Трябва да се засилят стандарти за осигури най-високо ниво на защита на децата. Тези въпроси трябва да се решат във възможно най-кратък срок – трябва да се избегнат всякакви пропуски след преработването на директивата. Основен акцент трябва да са безопасността, наблюдението върху пазара и предотвратяването на използването на опасни вещества в продукти, предназначено специално за деца. Благодаря. Господин Харбър за две минути. Much, Благодаря, господин председател. Аз мисля, че значението на въпроса, който разглеждаме днес, се състои в това, че ние продължаваме да бъдем много бдителни по всички въпроси, свързани с безопасността на играчките, включително и на всички други потребителски стоки. Вложили сме много усилия да се приеме ревизираната директива за играчките в 2009 година, но не трябва да спираме до там и мисля, че е добра възможност сега да се даде възможност на вас в комисията да ни уверите, че вие много внимателно следите всички резултати от тестовете и можете да гарантирате, че разпоредбите на сегашната сегашното законодателство и на бъдещи законодателни актове ще отразят всички данни за потенциално вредни вещества. Необходимо е да се въведат в тази връзка едини методи на тест и производителите на играчки <clears throat> искат такива е, е, унифицирани тестове. Но както казах и е, другите колеги тук, не става въпрос само за регламентиране. Става въпрос цялата верига за доставка на играчки, повечето от които идват от извън Европейския съюз. Неодавна бях поканен да представя нашата комисия по вътрешен, за вътрешния пазар – да говоря в Китай за безопасността на играчките, но от най-важните неща, които направихме там и всъщност и Европейската комисия го направи, да се а, убедят китайските партньори да познават директивата. Тук не става въпрос за пазарни принципи, става въпрос за прехвърляне на информация за да може още от самото начало съответните изделия да бъдат е, проектирани безопасно, да се следи производството с необходимите а, е, стандарти за качество. Именно по този начин се осигурява сигурността. Всички в веригата на, на а, е, доставките трябва да разберат своите а, отговорности. А сега госпожа Рюле. Благодаря. Само един коментар. Всичко, което казвате, е много добре, но ние трябва да поградим и собствената си къща всеки път, щом се зададе коледа, започваме да говорим за безопасността на играчките. Миналата година говорихме за канцерогенни вещества и господин Верхоген ни обеща, че ще има нови изследвания и заключения и ще се извадят полуки. И сега имаме резултатите от тези изследвания. Ясно е, че има гранички, гранични стойности за полицикличните ароматни въглеводороди и комитета счита, че тези гранични стойности не са достатъчни. И въпросът ми е към господин комисаря. Какви изводи ще се извади от критиките? Какво ще направи? Какво ще направи за граничните стоености на тежките медали, например олово? Те също вече не са адекватни според едно друго изследване. Кога, как ще е, променим тези гранични стойности с процедура на комитология ли? Време е комисията да предприеми действия. Трябва също така да се обмисли и гранични стойности за вредния шум за децата – мисля, че много бързо трябва да направим някакъв напредък. И е, накрая въпроса за наблюдаването на пазара. Добрите директиви означават, че те биват изпазвани. Ние искаме да си сътрудничим с комисията, работили сме с колеги по този въпрос и ще продължим да работим в тясно сътрудничество, защото трябва да се работи и по този въпрос, освен по въпроса с граничните стоености. Господин Таяни, имате думата. Грация, сеньор президенте. Господин председател, уважаеми депутати, Дискусията е на тема безопасност на играчките в Европейския съюз е много удачна от гледна точка на времето, с оглед и на скорошните събития в Белгия, където бяха изтеглени от пазара различни играчки. заради мутагенно вещество и карциногенно вещество. което е опасно за здравето на децата. Сходни неща се случиха и в Франция. Засилили надзора е там върху сходни продукти. Изчакваме информация от националните органи за предприятите мерки. След това ще извършим веднага анализ на данните чрез научния комитет. Ако чрез проверките бъде потвърдено на базата на научните данни, че наистина подобна концентрация на формалин е опасна за децата, ще вземем съответните мерки чрез кометология да променим директивата. Искам да спокоя господин Харбор, че в директивата е предвиден подобен механизъм, което означава, винаги трябва да извършваме актуализация на базата на новите научни данни. Комисията, например, вече е правила промени, свързани с някои вещества, за които спомена госпожа Вайскебер. Олово, кадми, за тях са променени стойностите в светлината на последните научни данни. Могат да се предвидят и други проблем... промени Парламента ще участва в тази работа. Освен комитологията, госпожо Рюлер, аз лично ви обещавам, че ще ви давам актуална информация за работата, която се върши конкретно по тези две вещества. А по другите въпроси, които са основна част от е, устния въпрос, научния комитет за рисковете, свързани с здравето и околната среда. Визира се проучване на тема следи от тежки метали, като олово в играчките. Анализът е извършен по силата на N713. органите в държавите членки могат да преценят дали играчките отговарят на изискванията на директивата. Само две национални лаборатории са изтълкували погрешни резултатите. Проучванията, с които разполага комисията, са изпратени на държавите членки, уведомени са лабораториите и е поискано да се предприемат съответните мерки. Въпросното проучване е изпратено и на Комитета по стандартизация в Европа, за да се помисли за евентуални промени в стандарт N713 и да се създаде нов стандарт, след като влязат в сила новите разпоредби за химическите вещества през 2013. Що се отнася до директивата за, за играчките, прията през май 2009, тя е част от новата нормативна уредба за предлагането на пазара на играчки и за по-голяма бдителност на пазара. Държавите членки трябва да направят така, че само безопасни продукти да стигат до европейските потребители. Това изисква по-силен контрол по границите и подобряване на ефективността на проверките, които се извършват за стоки вече на пазара. Ако се установят нередности, свързани с дадена играчка, много е важно тази информация моментално да се предаде в останалите държави членки чрез системата RAPEX, RAPEX Комисията работи с китайските власти по въпроса за безопасността на играчките. Европейски и китайски експерти заседават редовно, обменят информация за законодателството и стандартите в сила, а както и за административните практики. Провежда се обучение на държавни служители в Китай, за да се подобри контрол върху качеството на продуктите. Що се отнася до стойностите на химикалите, на химичните вещества, искаме метода да се основава на миграцията защото, на тези вещества, защото така реално се отчита риска за децата. Подобен подход обаче изисква оценка на риска и експозицията към риска. Изискват се също определенето на ежедневни дози за изчисляване на стойностите. Тъй като нямаме достатъчна информация и веществата са над хиляда на практика, на този етап от развоя на науката този метод не може да се прилага ефикасно. При все това в директивата има пределни стойности, които се основават на мигрирането на някои химически вещества за които има надежни научни данни. Благодарение на кометологията можем да предвидим пределни стойности, свързани с мигрирането на веществата и в бъдеще, когато се здобием с научни данни. Относно смесите, полицикличните ароматно, ароматни въглеводороди, госпожа Рули, тези вещества могат да бъдат установени в редица продукти, не само играчките. Ето защо възможността за конкретни мерки спрямо тези въглеводороди е предвидена в директивата РИЧ, която има по-широко приложно поле. Това според нас е най-ефикасният и най-уместният подход. Деца, играчките за деца на възраст по 3 години са обект на по-строг контрол. Тези деца са по-уязвими и се нуждаят от по-голяма защита. Ако има съмнение за каква възраст е подходяща дадена играчка, трябва да се прилагат по-строг подход. Но не може всички играчки да са обект на същия режим, както играчките деца на възраст под 3 години. Риска е различен. Това ще е в ущърпи на играчките, предназначени за по-възрастни деца, при които не сме установили рискове. Подобен подход няма да е съобразен с целта за по-добро нормотворчество. Споменават се карциногенните, мутагенните и токсичната възпроизвеждането вещества и забраняването на техното използване. Пълната забрана е, без дерогация не е реалистична, нито е основателна. Ако едно вещество не крие рискове за здравите, защото е, до него няма достъп, няма смисъл да се забранява. Трябва да се извършва анализ на всеки конкрет, във всеки конкретен случай на базата на наличните научни данни за даденото вещество. Може да се възприемат по-строги стоености чрез кометология, за да се гарантира съответното ниво на безопасност. Комисията определено ще прави подобни предложения, след като бъде установен истински риск. Както знаете, новата директива ще касае юридическите лица от юли до година. Задълженията по нея ще се прилагат до 2013. Новото законодателство трябва да бъде прилагано от всички държави членки, всички стопански субекти. Интеграцията на научните данни също е абсолютен приоритет за всички нас. По два повода вече държавите членки са заседавали за да обсъждат промените, свързани с някои химически вещества през октомври миналата година и през септември тази година ще се срещнат отново през април до година. Комисията създаде група, в която участват химици. Тя проведе заседание през ноември, имаше добри резултати от нейната работа, що се отнася по очертаването на проблемите и евентуалното им решение. Следващото заседание е предвидено за януари до година. Относно надзора на пазара, Господин Харпор, вашите въпроси ще получат отговор по-късно. Госпожа Коми, две минути. Благодаря, господин председател. Директивата за безопасността на играчките е важна стъпка за защита на децата до 14 годишна възраст. Изключително важно е да имаме списък от разпоредби, с които би трябвало да се, да се съобразени играчките, преди да бъдат пуснати на пазара. Необходимо е в Европа да приемем тези стандарти. Оценката на а, съответствието е една а, гаранция, която е по-висока от повечето международни стандарти. Трябва да бъдем в състояние да се надяваме, че микрочипове ще, на, ще свършат тази работа в бъдеще. Ние се ангажираме с, с все повече и повече тестове за безопасност. Позволете ми да изразя изненадата си, че тук по коледа говорим за едно проучване, в което се говори за неспазване на тест за миграцията, за преминаването на вещества от играчки в околната среда. Нека да не създаваме фалшиви аларми, защото това може да навреди на някои компании, които продават играчки на пазара в един такъв много важен момент. Необходимо е да напомним на всички, че подобряването на законодателството трябва да върви ръка за ръка с прилагането на това законодателство. Ние тук в този парламент ще продължаваме да Настояваме за подобряването на качеството на играчките и се надяваме, че в 2011 година ще можем да приемем наши е, стандарти. Благодаря госпожа Иригуен Перес. Две минути. Господин председател, господин комисар, директивата, прията от 2009, бе един успех, защото въведе строги стандарти. А също така даде възможност да се предвиждат и бъдещи стъпки. Но това не е достатъчно. Трябва да останем все така бдителни, за да не се появяват на пазара играчки, които зацветават е, здравето на децата ни. Всички играчки на пазара трябва да се подчиняват изцяло на нормите на законодателството и ние трябва да обновяваме механизмите си за наблюдение на пазара, за да се отстраняват е, от опасните играчки, които, играчи, които съдържат канцерогени, мутагени и токсичните възпроизводството вещества. Много е важно да се засилят стандартите също а, препоръката за съответната възраст за използване на играчките трябва да се съобразява с най-нови изследвания. Също така е важно да работиме в сътрудничество. Да има сътрудничество между всички страни, членки, между митническите власти, така че за да има проследяемост на вноса на играчки. Естествено, по коледа нашите граждани купуват много играчки. Ние трябва да можем да им гарантираме, че играчките, които те купуват, са абсолютно съответствие с стандартите за безопасност. Госпожа Ройтова. Про уволнювани шести химических латек не е еднозначно. Научният комитет постанови, че границите за химичните вещества не са достатъчно високи. Вие тук говорите, че трябва да се уточни как точно преминават тези вещества. Но не може да се планира дългосрочни мерки, когато става дума за малки деца. Не може да се каже, че те не трябва да слагат в уста играчките. Искам да задам следващия, следния въпрос. Когато се направи изследване за бифенола, е, съдържащ се в бибероните и те бяха забразнени, комисията съгласна ли е сега с е, изводите на научния комитет, който предвижда че децата могат да имат експозиция на тези вещества на 50% тази от въз... на възрастните и да се намали стоеността на кадми до 0,36 мг. Комисията ще отчете ли тези предложения на научния комитет и ще предприеме ли мерки? Вие трябва да ни дадете срок, господин комисар, кога ще бъдат приложени тези мерки, така че да знаем и родителите на децата да знаят какво е положението. Госпожа Рапти за две минути. Като слушах колко спокойно говори комисаря за ще ароматни въглероди и въглеводороди и за опасните вещества, съм впечатлен, че той е по-скоро химик, а не комисар. Но той е комисар и отговаря по тези въпроси. Първото нещо, за което трябваше да ни каже, е маркировката ЕЦ. Нещо, което, както каза Гепхарт, се счита за гаранция за безопасност на играчките, с които играят децата. Аз си Помислих, че не получихме отговор на този въпрос, защото ще станат две години в петък, откакто миналата комисия, при миналата комисия, при миналия мандат, в един магазин за играчки в Брюксел бе подписано споразумение с някои вносители на играчки за деца – През целия този период няма нова директива. Миналата година и тази говорим едно и също нещо. Безопасност на играчките за деца. Това е сериозен въпрос. Има криза. Когато има криза, родителите искат да купуват играчки, но няма достатъчно пари и затова ходят на такива места, където получават играчки с по-низко качество и по-низка цена. Проблемите са следните. Хората не знаят при какви правила се извършват тези играчки. Няма и проверки. Всички знаем, че децата са нашето най-ценно нещо за бъдещето на Европа. Маркировката за е, CE е, е гаранция за качество. Моля ли ви, господин комисар, да не дадете отговор по този въпрос? Иначе просто няма смисъл да сме тук отново да задаваме един и същия въпрос. Какво точно означава маркировката CE? Е? Следващия Пожа Стилер, две минути. Е, безопасността на играчките е много важна за всички родители в Европейския съюз. Родителите трябва да са сигурни, че играчките, с които играят децата им, са безопасни. Има някои играчки, които изглеждат добре. В 11.30 вечерта ние задаваме въпрос за безопасността на играчките. Това не ми се струва сериозно. Аз искам да задам въпрос на комисията кои компании са преследвани наказателно за това, че са използвали маркировката CE. Е? Има други конфер... фирми, които изчезват, сливат се с други. И в предната линия на нашата борба се намират на намаляването на бюджета. Може ли комисията да ме увери, че се прилага надзор, за да може държавите членки да защищават децата ни срещу опасни играчки? Има е, много, което може да се направи за обмяна на информация за опасни продукти. Какво се прави, за да се подкрепят най-добрите практики? И комисията ще въведе ли една обща база данни за а, нараняване на децата, за да може да се премахнат от пазара, да се изтеглят от пазара опасни играчки? И се надявам, че този въпрос за опасните играчки на европейските пазари ще бъде решен веднъж за винаги. Господин Шегеди е единствения оратор в процедурата на спонтанни изисквания. Благодаря, господин комисар, дами и господа. Децата са нашето бъдеще. И за това е много важно най-малките деца да играят с безопасни играчки и ние да гарантираме това. Механизма за наблюдаване на пазара е изключително важен. И всички мерки трябва да бъдат прилагани на практика. Трябва да има набор от инструменти за проверка. Говориме много за това колко са опасни някои играчки за здравето. Аз също имам деца. И много често забелязвам колко много са играчките с лошо качество. Време е да сложим забрана върху такива стоки. Господин Кели. Благодаря. Говорих по темата миналата година и като останалите колеги съм отново тук в залата, мина една година. Няма нищо по-безпокоително от това едно дете да бъде наранено или да умре заради дадена играчка, да речем да погълне нещо или да се задуши. Но има един по-коварен убиец – рака. Ракът се разпространява много повече сред малките деца сега, заради излагането им на опасни вещества. Споменават се конкретно полицикличните ароматни въглевороди. Много важно да се намалят канцерогенните, мутагенни вещества в играчките за деца, колкото се може повече. Трябва да предприемем действия. Сега е настъпил момента за това. Трябва да гарантираме играчките, че играчките, които използват децата, са безопасни. Комисаря за заключително изказване. Грация, сеньор президенте. Благодаря, господин председател. Първо, Позволете ми да отговоря на много от зададените въпроси и да напомня на почитаемите евродепутати, че е, този, с този въпрос ще се занимават економическите оператори от юли следващата година, а другите разпоредби ще се приемат и прилагат от юли 2013 година, тогава, когато говорих за заинтересованите страни, то това е наш абсолютен приоритет. Що се отнася до надзора, тук не става дума за нещо, което ни дава възможност да въведем строго законодателство то е безсмислено, ако не се прилага правилно. Именно за това казвам, че държавите членки е, играят много важна роля. Една играчка, която се появява в Роттердам или в Констанца в Румения, може да е купена в Болония или в Хелсинки без е, граничен контрол още на следващия ден. Така че ние трябва да можем да убедим хората, че те могат да вярват на надзора на пазара. И онези, които са пуснали на пазара небезопасни играчки. Опасни играчки ще бъдат намерени и е, тези играчки ще бъдат е, изтеглени. И не трябва да се налага нелоялна конкуренция. Необходимо е да се създадат условия за една правна сигурност, и добра работа на органите за надзор на пазара. Комисията ще разгледа прилагането на една многогодишна програма за надзор на пазарите, която ще може да бъде прилагана дългосрочно и ще се осигурят необходимите финансови ресурси, за да може да се а, проведе последователно а, системата от проверки. Нашето намерение е да организираме една проява следващата година, когато влезе в сила директивата в Роттердам, за да се види как най-голямото пристанище в Европа ще се подготви за прилагането на тази директива. Що се отнася до маркировката ЕЦ или CE, е, а, така преди да а, ми гласувате доверие, този въпрос а, се обсъждаше. Тази а, маркировка обаче не гарантира качество, а само показва, че някои стандарти са спазени. Това не са непременно стандарти на качество, а, като на тази маркировка CE е, а, ще бъде от значение за в бъдеще. Тя много често, понякога, се копира тази маркировка и се залепва механично на играчки, на продукти, които идват от трети страни. Аз не съм против това в да се слага а, тази маркировка, но ми се струва, че сега е много рано. Когато преразглеждаме директивата за безопасността на изделията, този въпрос може да се разгледа и тогава. А, когато говорим за биофенолите, а, мисля, че тези а, продукти вече са изтеглени от пазара и аз мисля, че повечето въпроси бяха засегнати. Аз благодаря на всички, благодаря, уважаеми колеги, благодаря, господин комисар. Закривам дебата, а утре продължаваме в 8.30. Благодаря ви.